So, schönen guten Morgen allerseits. Take a seat, please. Also the assistance of Patrick Lejarik. Wir setzen unsere Sitzung von gestern fort mit... И така продължаваме по вчерашния дневен ред с 10 точка социалните показатели в макроическата процедура за дисбаланс. Приветствам господин Пьетър Антонио, Лорис Ди Петър Антонио. Добре дошли сред нас, заедно с своя екип, с вашия екип и колеги. Без много предисловия да започнем дискусията с едно изложение на комисията. Имате думата от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на комисията за, за, позаетост. Благодаря за това, че поканихте комисията да представи предложението за социалните економически показатели в макроимерическата процедура за е, дисбаланс, е, скорборда и така нататък. Това е опит да се е, отразят развитията в макроекономическите сфера. Събрахме становищата на много заинтересовани страни. Европейския парламент е сред най-важните фактори, за да постигнем за да обхванем по-добре развитието на, на проблемите с заетостта и макроекономическите показатели, за да обхванем цялата динамика на процесите, е нужно да имаме и вашето становище. Целта на тази процедура е да се разкрият възможни макроекономически и финансови рискове достатъчно рано, предварително, за да се сигнализира към вземащите политически решения за тях и да се избегнат вредни дисбаланси. Целта на този, на, на скорборда, така наречения, е да заостним вниманието към тенденции и развития, когато вече се е, е, появяват първите признаци на такъв дисбаланс и за да се вземат на време своевременно мерки за корекции виждаме основния смисъл от е, всичко, е, да се добавят е, показатели за етостта към този скорборд. Основните ползи от това са две. Първо, да се отговори на обществените политическите нужди по-добре, които в, бяха до сега малко пренебрегнати. Това е важна стъпка за да се постигне, да се преодолее дисбаланс. Второ, е, да видим какви са институционалните последствия, защото това ще помогне да да е, решим проблема с дисбаланса между ЕКОФИН и ЕПСКО. Е, едно пояснение макроекономическите показатели за макроекономически дисбаланс имат една задвижваща сила. Економическите показатели, които предлагаме като обогатяване на таблото от показатели, всъщност нямат такава задействаща сила, но те ще предоставят контекста който ще помогне за по-добро разбиране на динамиката на основните, е, дина, основната динамика социална и политическа, какви економическа. Какви са трите показатели, които предлага комисията? Първо, е, степен на дейност, дългосрочната безработица и младежката безработица. И трите показателя, макар че са показатели за заетост, имат огромно е, социално значение – е, степента на активност е тази, която търси е, възможните ефекти е, и последствия, но дава и по-добра, представя по добра картината за социалното въздействие на всички тези фактори и съответните корекции и е, до какво водят те е, изключване от пазарната и така нататък. Дългосрочната е, безработица посочва какви са структурните проблеми е, за работещи повече от, безработни повече от една или две години. И е, посочва слабости в пазар на труда, което води до влушаване на пазар на труда, но води и до сложни проблеми е, в е, обществото, защото знаем, че дългосрочна безработица е тясно свързана с бедността. И накрая младежката безработица е тази, която е по-скоро свързана с цикъла економически дейности и е, това е, което е първият сигнал за влушаване на ситуацията на пазар на труда. Нещо, което трябва да е, е като червена лампичка да, да предизвика нашето е, внимание към проблема. Тези показатели нямат за цел да разводнят е, процедурата за макроекономически дисбаланс. Тя ще си остане до голяма степен фокусирана върху макроекономическите дисбаланси, но е, очевидно добавянето на тези три показатели е като ключов елемент за по-добро е, така обхващане на, на развитието в економически и социални тенденции. Според нас това предложение на комисията е балансирано. Ние сме е, чули мнението на съвета, различните комисии, сега е, го представяме и на вас. Намерението ни е тези три показателя да въведем в, да представим в следващите е, три месечи, е, първото три месече на 2016 и е, 6 месеца, извинете. Благодаря ви за вниманието. Финда. Благодаря за това представене. Сега да започнем дискусията с членове на комисията, и, които са докладчици по европейския семестър. Ще започнем с е, Ярес Пьетро от Социалисти и Демократи. Добър ден на всички. Благодаря. Благодаря на председателя и на комисията за участието в този дебат. Ние можем да обсъдим социалните критерии и показатели. Мисля, че тук има напредък. Нека ви напомня Европейският парламент в своя доклад за европейския семестър е, настояваше за вграждането на социалните показатели в всички процеси на европейския семестър, като част от ранното предупреждение. И сега мисля, че наистина е добре, че има актуализация на тези социални показатели – те вече се превръщат в основни показатели при ранното предупреждение. но нека пак подчертая, това беше постижение на Европейския парламент и в частност тази комисия. Показателите за заетост са важни и на макроекономическо ниво, пак ще кажа като ранно предупреждение. Нека обясня защо има огромен дисбаланс, ако разглеждаме безработицата, младежката безработица, както и някои системни слабости, които трябва да се разгледат при банковия и финансов съюз. Това трябва да е фокуса на нашия дебат имаме дефицит, дълг, систематичен риск за еврозоната но би трябвало да имаме един и същ подход. В Гърция имаме огромна безработица, в Испания също над 20%, голяма младежка безработица. Ясно е, че това трябва да се включи в механизма за ранно предупреждение, не само да го имаме като показател. Това е и в пакета от 6 предложения. Но това, което ни се предлага е стъпка напред, въпреки това ще кажа не е достатъчна. Казвам, че не е достатъчна, защото предложението на комисията в крайна сметка опира до заетостта, но заетостта няма да реши всички економически и социални проблеми на еврозоната. Например, когато обсъждаме безработицата, трябва да обсъждаме също така и пенсионирането. Ето това също е тема, по която трябва да работим, както и риска от бедност, риска от социална изолация. Има, както казах, и други допълнителни измерения – някои от тях са и основни съображения, които също е необходимо да включим в механизма за ранно предупреждение. И в нашата комисия по заетост това винаги са били показатели, които сме разглеждали наравно с макроекономическите. С други думи, предложението е стъпка напред, но това не е достатъчно. Благодаря но доколкото виждам дългосрочната безработица се вписва вече като един траен показател. Сега за НДП София Риберо, но не я виждам. Елизабет, е, Елизабет Шантие. Може би тя ще замести колегата Риберо от ЕПП. Благодаря. Поисках думата, но не за да... Аз поисках думата, но не на мястото на госпожа Риберо. Добре, тогава по-късно ще я получите. Сега е, екаре няма никой. Тогава Алде е, е, реда на Алде също не е, виждам представител. Гуе Бойлен не е представен. За зелените колегата Бегин за ЕФД. Благодаря, господин председател. Преди време аз се изказах в рамките на парламентарна среща на темата макроекономически дисбаланс и социалните индикатори. Темата е важна, защото комисията прилага тези показатели, за да прецени дали тя спазва правилата или не. Тези индикатори обаче не обръщат внимание на социалните условия. Какво е, е предприето, за да могат тези индикатори да придадат човешко лице на процедурата? Някои индикатори са свързани с бедността и неравенството. Но подобни ли са, полезни ли са тези индикатори, когато се опитваме да преценим ситуацията в страната? Те не ни дават възможност да прогнозираме бъдещето и на тази основа да се разработи активна политика. Предлагат се и други е, индикатори, като образование, различие в заплащането между мъжете и жените процента на бедност сред работещите. Тук искам да дам някои примери, защото се увеличава броя на лица, които получават заплащане, което не им позволява да водят достоен живот. Тоест, те са бедни, въпреки че работят. Стигаме до проблема за работещите бедни. Необходими са а, мерки като а, минима, подкрепа за минимален доход. Такива мерки биха гарантирали чу, човешко лице. Необход... Подобни мерки би трябвало да посочат зоните, в които трябва да се предприемат мерките. Що се отнася до младите, трябва да се види и имат ли достъп до висше образование. Нека да обърнем внимание на унези, които нито учат, нито работят и унези, които работят на временни несигурни работни места. Ние искам от нашата партия и искаме да се предприемат мерки, за да така че искаме мерки, които да гарантират достоинството, а не само бюджетния баланс. Ето защо не бива да се предвиждат санкции само при макроекономически дисбаланс. Също така трябва да се предвиждат санкции, когато не се спазват някои социални индикатори. Европейския съюз трябва да върви към социален напредък, към пълна заетост. Това не е само наше желание, това фигурира и в член 3 от договора. Благодаря. Yeah. Мара не е тук. Тогава колегата Мартан има думата. Моля. Merci, Monsieur le Président. Euh, moi, effectivement, je... Благодаря и аз искам да се присъединя към изказаните благодарности към декларацията на комисията във връзка с включването на социалните индикатори в процедурата за макроекономически дисбаланс. В този парламент често като че ли не разбира, че кризата не е конюнктурна, а структурна. Проблемът е структурен – криза, която води до разрушаване на работните места и застрашава с масова безработица населението, особено у нези, които са под 25 и у нези, които са над 50. Преди няколко години тази структурна криза се разрази. Искам да кажа на Европейската комисия и на всички колеги, че вместо да продължаваме да събираме статистически данни, вместо да продължаваме да лекуваме симптомите, дефицитът и програмите за економии, време е да се занимаем с правопричините на структурната криза и това е глобализацията, финансиализацията на економиката, ултралиберализма, социалния дъмпинг. Ето това са първо причините за тази ендемична и масивна криза. Аз мисля, че е крайно време а, да се захванем за работа. Благодаря, Елизабет. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате възможност е, и на свой ред да благодаря на комисията за представяне на до тази сутрин. Наистина, хубаво е, че европейското семейство ще вземе предвид тези социални показатели. За нас това е абсолютно, абсолютно неизбежно, защото работата, която вършим в тази е, комисия, зависи от е, именно това огледало, което ще ни предложат тези социални показатели. Това е нашето, нашия инструмент за анализ, който ни дава възможност да разработваме коригиращи политики. Да, този, такава коригираща политика трябва да се разработва и в тази комисия особено и това не е от днес. Бих искал да обърна вниманието ви към три въпроса, които според мен са важни и които занимават всички нас. Първо, всъщност е, е, младежката безработица в младежката безработица, безработица има много точен показател. От една страна, това са младите без квалификация и ако трябва да излезем от тази, тази е, безработица, е, на която те са обречени поради липсата на квалификация, и когато мобилността е, в европейски план и професионалната мобилност биха могли, именно тази мобилност биха могли да ни помогнат в този случай с безработните без квалификация. Второ, имаме нужда от показател, който ни дава възможност да видим ясно как стоят нещата с младите. Защото младежката гаранция, която въвеждаме, не е направена за да замаже статистиката е, на младите, е, за младата младежката безработица, а да направи така, че тези безработни получат до, постоянни договори за работа е, би трябвало съвсем точно да, да погледнем върху една категория от младите хора. Това е между 25 и 30 години. Това са хората между 25 и 30 години. Те, те са много повече, отколкото е, тези между 15 и 25 години. Тази група е много по-многобройна. Е, и това са, е, господин председател, предимно дипломирани хора, хора с е, образование. И именно те са, е, спрямо които трябва да приложим една коригираща политика. И третия много важен въпрос е напускането на жени, излизането на жените от пазара на жените поради економическата криза. Какво става с тези жени? Това е явление, което наблюдаваме от десета насам и как е, се развиват именно е, нещата по отношение на жените, които е, отпадат от пазар на труда. И разбира се, да, още стои въпросът за бедните, работещи, но бедни, но разбира се, идеята ми е, че трябва да, за тях да се разработят много точни показатели, защото в, на практика се оказа, че те работят, но работата не им позволява да печели достатъчно, за да живеят е, нормално. Благодаря, господин председател. Vielen Dank. Ähm, благодаря. Една бележка към Елизабет Мораншет е Групата между 25 до 3, между, от 25 до 30 е, години не са само е, образовани младежи. Тук имаме една, един, една проблемна група. Това са е, и хора, които не са получили възможност за образование. Те също са безработни те, за, за да бъдат интегрирани те, е, според мен на тази възраст вече се оказа доста трудно. И сега колегата Сандра. Благодаря и аз искам е, да поздравя комисията за отправените предложения, да поздравя, да поздравя за избора на индикатори, които съответстват е, на нашите приоритети, по-конкретно заетостта сред младите, и а, дългосрочната безработица. Тези индикатори може би трябва да се прецизират, както предложи госпожа Моран Шартие. Това предложение всъщност идва в отговор на е, нещо, за което парламента отдавна настоява. Това е за мен първи етап. В, в последствие аз мисля, че ние трябва да се замислим за това как тези индикатори да играят ролята на механизми за като авармени сигнали. Очевидно, изискванията трябва да бъдат задължителни, тъй като не е уместно няма да е уместно, ако имаме е, само е, санкции и задължителни разпоредби. Благодаря за дискусията. Сега комисията дали има е, някакъв коментар, кратка реплика по това, което бе казано. Благодаря. Благодаря за много интересни и оживена дискусия по темите. Няколко неща искам да коментирам. Особено е, сигурността на тези показатели. Те са вадещи показатели за макроекономическата процедура и те имат политическа тежест, освен статистическо значение, смисъл. Трябва да ви уверя, че наистина комисията е използвала пълния набор от показатели – и в тази процедура, и в други процедури от европейския семестър, които обхващат явления като работещите бедни, прекаризация, несигурните работни места, сегментацията на пазар на труда. Всички тези явления са обхванати от европейския семестър и в рамките на тези година 15-та бяха направени редица препоръки към отправени препоръки към държавите членки с цел запазване на социалната на тъкан и подобряването й. Например, три държави членки, където е, е, получиха такива препоръки, девет е, друг род препоръки за помощите за безработни и така нататък. Обърнахме внимание на връщането на пазар на труда по, е, в е, конкретните препоръки за отдалните държави членки, към е, препоръки към младежките безработни. Там имаме ясна статистика по отношение на техните умения, ниско квалифицирани и средно високо квалифицирани. Препоръчаме на държавите членки да върнат на пазар на труда жените или да засилят участието им в пазар на труда. Редица държави членки получиха в конкретните си препоръки препоръки за намаляване на данъчния е, разлика за между мъже и жени, работещи мъже и жени. Технически въпрос, избора на техническите показатели в макроекономически процедура, е, също избора на тези е направен върху техничес, на технически принцип и свое, доколко са навременни тези показатели, тъй като в много случаи тези социални въпроси не са така солидни в сравнение с макроекономическите и финансовите. Ще спя до тук. Благодаря ви за дискусията. Vielen Dank. Äh, благодаря. В четвъртък ще говорим с координаторите по въпроса, дали да е, изготвим становище по въпроса. Във всички случаи ми позволете да направя една бележка по отношение казано от комисията. Миналата седмица имахме възможност да говорим с един инсайдър, така да се каже, с министър на заедостта от, от държава членка и той ни каза, че Една от задачите в европейския семестър, е, а именно е, е да се вземем с социалните проблеми. Е, е, оказва се, че голямото множе, бължинство министри на труда не се занимават с този въпрос. Някои въобще не, не, не, не, не, не знаят нищо за него, не хаят. Така че трябва да помислим как да се разпише този проблем, за да се привлече вниманието и да обвърже по някакъв начин министри. В противен случай нищо, няма полза от нашите усилия. Благодаря много. Сега, както казах вчера, да приветстваме с дошли една група посетители, гости, които доведе госпожа Елизабет Моран Шантие. Това са представители на, на, на камерата, индустриалната камера е, на Зевре, ако правилно съм разбрал е, мястото. Сега да минем на 11 та точка намаляване, е, ограничаване на неравенството и с ударение върху бедността сред децата Имаме 309 е, изменения, които са внесени, 29 компромисни предложения, по които е, трябва да започнем сега да гласуваме. Всички сме тук, преброени, преброени да, не, да не се окаже, че сме твърд в повече или в по-малко. Okay. Ich rufe auf dass ähm, die Nummer 1, Subheading 1, Amendment 118. Подзаглавие 1, изменени 118. Кой е за? Против? Нека да проверим. За, против. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 35 за. Компромис М за. Против. Приема се. Компромис Ео. за. Против. Приема се. Изменение 138. За. Против. Приема се. 139. За. Против. Приема се. Мисля, че трябва да проверим. 139. Проверка. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. И тук имаме ясно мнозинство. 140 за. Против. Приема се. 141 за. Против. Приема се. 142 за. Против. Приема се. Компромис АА за. Против. Приема се. 151 за. Против. Мисля, че се приема. Да проверим, за да сме сигурни. Всички ли гласувахте? Приема се. Сто пятьдесят и три за. Против. Отхвърля се. 154 за. Против. Приема се. 156 за. За, против. Отхвърля се. 161. Нека да проверим последното изменение. 156 до 160. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. един глас. Понякога единият глас е решаващ. 161 за, против, отхвърля се 162 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Край на гласуването. 163. За. Против. Отхвърля се 164. За. Против. Мисля, че се отхвърля. 165. За. Против. Отхвърля се. 167 за, против. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. 166-то изменение. Не, 166. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 166. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168. За. Против. Приема се. 169. За. Против Приема се 170 за. Извинявайте, 173 за. Против. Може ли да вдигнете ръка, ако сте за 173? Благодаря. Против. Приема се. Компромис N. Вдигайте ясно ръка, защото ми е трудно да преценя. Не питам за въздържали се, но ако има очевидно мнозинство за, не е необходимо да питам да има някой, който се въздържа. Компромисен за, против. Приема се. 181 за Против. Приема се. 182 за. Против. Е, ще питам и дали има въздържали се. Приема се това изменение. Компромис О. За. Против. Приема се. 185 за. Против. Приема се. 186 за. Против. Отхвърля се. Компромис АБ за. Против. Приема се. Компромис Q за. Против.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 206 за. Против. Приема се. 207 за. Против. Приема се. Компромис Р за. Против. Приема се. Компромис С за. Против. Приема се. 228 за. Против.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 против, приема се. 249. Това оттеглено ли беше или не? 200, не, 249. За, против. Отхвърля се. Компромис АЦ. За, против, приема се. Компромис У. За, против. Въздържали се, приема се. 267 изменение за, против, отхвърля се. Компромис В за, против, приема се. 278 за, против, приема се. Компромис добавят за, против, приема се. 287 за,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 292 за. Против. Приема се. Компромис Z. За. Против. Нека да проверим компромис Z. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 297 за. Против. Нека проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 298 за. Отхвърля се. Компромис Y. За. Против. Приема се. 307 за. Против. Отхвърля се 308 за. Нека проверим 307. Моля гласувайте. Ще му Край на гласуването. Отхвърля се, ясно е вече. 308 отпада, 309 за. Всъщност поправя се председателя, 308 гласуваме за, против, отхвърля се 309 за, против, приема се. Позоваванията. Изменение 1 за, против, приема се 2 за, против, отхвърля се. 14 за, против, приема се. Позоваване 14 та ново отпада, 16 та ново или изменение 5 за, против, приема се. Позоваване 20 за, против, приема се. 22 аз за, против, приема се. 22 а изменение 9 за, против, приема се. 28 а изменение 10 за, против, приема се. Съображение АА изменение 11 за, против, Приема се. А, а изменение 12 за, против. Приема се. Изменение 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 15 за, против, Приема се. 17 за. При, против. Проверка. Ако нямате нищо против, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 18 за. Против. Приема се. Компромиса за, против, приема се. Изменение 20 за, против, приема се. 21 отпада, 2, компромис без за, против, приема се. 24 за, против, приема се. 25 от, е оттеглено. Компромис С за против. Приема се. 31 за против. Отхвърля се. 32 за против. Проверка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. 33 за. Против. Приема се. 35 за. Всъщност то е отеглено. Извинява се председателя компромис Д за. Против. Приема се. Компромис Е за. Против. Приема се. 42 за. Приема се. 44 не се гласува. Това е езиково изменение. Но по 42 да направим проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 44 не се гласува, както казах. 50. Изменение 50. Това е съображение ЕА за, против. Приема се. 52 за, против. Отхвърля се. Компромис Ф за, против Приема се. Изменение 60 за, против. Приема се. Компромис Г за, против. Приема се. Изменение 68 за, против. Отхвърля се 70 за, против. Не е много ясно. Нека проверим. Изменение 70. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Много, много близък резултат. 69 за, против. Не мога да преценя. Още веднъж за 69-то изменение. Против. Ясно е сега. Приема се компромис Херза. за, против, приема се. 73 за, против, приема се. 51 Компромис и за, против, приема се. 83 за, против, приема се. 84 за, против, приема се. Компромис J за, против, приема се. Изменение 93 за, против, приема се. 94 за, против, приема се. 97 за, против. Нека проверим. 97. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Ясен е резултата. 95-то изменение за против отхвърля се 96 100 и 102 се гласуват заедно за против проверка 96, 100 и 102 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Виждаме резултата. Много ви моля малко по-ясно да гласувате с дигане на ръка. 98 за, против, отхвърля се. 99 за, против, отхвърля се. 101 за. Всъщност, нека проверим 99. Гласуваха ли всички? Ясно е. Приема се 101. За, против. Сто едно. Кой е за? против. Приема се. 103 за, против, приема се. 104 за, против, приема се. 105 за, против, отхвърля се компромис К, за, против, приема се. 107 за, против. Приема се 108 за, против. Приема се 109 за, против. Приема се 110 за, против. Приема се. Добре, нека проверим изменение 110. Моля, Гласувайте. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Той е 11. Всъщност 114 поправя се председателя за, против, приема се. 115 за, против, приема се. 116 за, против, приема се. 117 за, против, приема се. Ако искате, ще проверим. 117. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по целия проект доклад с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Ясен е резултатът. Направихме обаче грешка. Гласуваха ли всички? Гласувайте отново, ако обичате. Сега вече можем да приключим гласуването. 42 на 6. Ясно е, че докладът се подкрепя. Нека поздравим докладчика. Има ли някой против да прикрепим резултата към доклада? Не. Следователно няма само да отразим резултата в протокола, а ще го прикрепим и към доклада. Благодаря ви. И сега преминаваме към 12-та точка. Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 до 2020 година. Regieanweisungen So, dann können wir anfangen. Kompromiss M. Dafür. Да започнем. Компромис М за. Против. Приема се. Сто едно за. Против. Отхвърля се. 102 за, против, отхвърля се. 105 за, против, Да проверим. 105. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 106. За. Против. Отхвърля се. Компромис. Енд. За. Против. Приема се. Компромис О за. Против. Приема се. Параграф 3. Изменение 123 за. Против. Отхвърля се. Компромис П за. Против. Приема се. 133 разделно гласуване на две части. Първа част за, против, приема се. Втора част на 133 за, против, приема се. 134 за, против, отхвърля се. Компромис Q за, против, приема се. Р за, против, приема се. С за, против, приема се. Т за, против, приема се. 140 и 7 отпада. 148 за. Против. Приема се. Компромис У за. Против. Приема се. 157 за. Против. Отхвърля се. Компромис В за. Против. Приема се. Компромис W за. Против. Приема се. Компромис Хикс за. Против. Приема се. Компромис Y за. Против. Приема се. Компромис Z за. Против. Приема се. 182 за, против. Отхвърля се. Компромис АА за, против. Приема се. АБ за, против. Приема се. АЦ за, против. Приема се. 197 за, против. Приема се. 198 за, против, отхвърля се. АД за, против, приема се. 210 за, против, отхвърля се. АЕ за, против, Приема се. 219 за, против. Отхвърля се. 220 за, против. Отхвърля се. 200... АФ за, против. Приема се. 225 за, против. Отхвърля се. 226 АГ. За, против, приема се. Компромис А хаш за, против, приема се. А и за, против, приема се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Две, пет, шест за против да проверим моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Две пет девет на две части. Първа част за, против, и тук ще трябва да проверим. Близък е резултата. Първа част на 259 то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 259 няма нужда да се гласува според мен. ФЕМ 1 за против. Ето и тук ще трябва да направим проверка, макар че ми се струва, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста шестдесет и две за против. Отхвърля се. Компромис AJ е за, против, приема се. Компромис AK е за, против, приема се. Компромис АЛ за, против, приема се. Компромис АМ за, против, приема се 281 изменение за против, отхвърля се компромис АН за против, приема се. 294 за против, приема се. АО за против, проверка. Моля, гласувайте. Angenommen. Компромис АП. Край на гласуването приема се. Компромис АП. За. Против. За, против, приема се. Компромис АК. За, против. Приема се. АР. За, против. Приема се. Сега 319 за, против. Отхвърля се. И 13, 16 за, против. Въздържали се. 322 за, против отпада. Компромис АС за, против, въздърж... приема се. 325, 26 и 27. 26 е изтеглено, оттеглено. 27 и 5 заедно, за, против, отхвърлят се. Компромис АТ за, против, приема се. Компромис АУ за, против, приема се. А В за, против, приема се. Компромис АВ за, против, въздържали се Приема се. Е, след това ФАМ 22 за, против. Приема се. ФАМ 2 няма да се гласува, тъй като 22 отпада. Тогава стигаме до компромис АХИКС за, против. Приема се. 336 за, против, приема се. 364 за, против, възприема се. 366 сега за, против, отпада компромис А, Y, за, против, отхвърля се. 371 Извинява се председателя. Просто е, лапсус. Приема се. Е, 371 отпада. Е, Стигаме до компромис АЗ. За, против, приема се. ФЕМ 10. За, против, приема се. ФЕМ 18. За, против, приема се. Компромис БА. За, против, приема се. 377 за, против, приема се. 378 за, против, приема се. 379 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, приема се. Преамбилни 2 за, против, отхвърля се. 6а, за, против, приема се. 9а, за, против, приема се. И 15 за, против, приема се. Сега стигаме до изменение 4. То отпада, бил на 15А, 16 и 11 са идентични. Е, да гласуваме заедно за, против, е, приемат се. 15А, тук 8, 7 и 8 са идентични, за, против, приемат се. 15Б, за, против, приемат се. Приема се. 16-та за, против, приема се. 23А за, против, приема се. Компромис А за, против, приема се. 18 25А за, против, въздържали, е, приема се. 25, е, новото 2А, 20, за, против, приема се. Следващото отпада. Сега 25А, новото, 21, за, против, отхвърля се. 22. 21. Гласувайте, моля. Гласу... Край на гласуването. Приема се. 22 за, против. Не мога да вече да броя, изморих се. Изглежда, че се отхвърля. разбира се, не, не се дигат ясно лице и затова 23 за, против. Двадесет и две, да проверим. 22 се прие, нали? Бе прието или някакво съмнение има. Добре, тогава 23 отпада. Сега стигаме до 24. За, против. Отхвърля се компромис Б. За, против. Приема се компромис С. За, против. Приема се. Компромис Д. За, против. Приема се. Компромис Е. За, против Приема се предложение 32 за против. Приема се компромис F за против. Приема се компромис Г за против. Приема се компромис ББ за против Приема се. Стигаме до компромис БЦ. За. Против. Приема се. Компромис ХАШ. За. Против. Приема се. Компромис БД. За. Против. Приема се. Фем 1 да гласуваме за ФМ1. За, против, приема се. Компромис Ай и за, против, въздържа, а, приема се. Компромис J и за, против, приема се. Компромис К за, против, приема се. Компромис Л за, против, приема се. Компромис ПЕ за против БЕ за против приема се. Следва ФМС за против приема се. 84 за против приема се. ФМБ за против приема се. ФМФ за против приема се. ФМ Йод за, против, приема се. 86 за, против, приема се. Фемце за, против, отпада. Фемце отпада и ФМЕ отпада. ФМН следва. ФМН за, против, приема се. Следва 89 за, против, приема се. Отпада. ФМК пада. ФМО. Моля, гласувайте за ФМО. За, против, приема се. ФМР остава. За, против, приема се и гласуване с поименно за целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И така, заключителното гласуване приема се поздравление на докладчика. Ако имате някакви възражения по това гласуване, ако нямате такива, влиза в протокола резултата от това гласуване. И така стигаме до следващата точка, 13-та. Пазарен достъп до пристанищни услуги, пристанищни услуги и финансова прозрачност при списък на гласува, за гласуване предложение за регламент, изменение 21. Да гласуваме, който е за, моля, против. Очевидно отхвърлен. 22 за. 22 и 23 заедно, моля, гласувайте за. Против. Отхвърля се. Отхвърлят се. Но да проверим. 22 и 23. Мисля, че е и 24. Не, само 22 и 23. Гласувахте ли? Отхвърля се. 24. За. Против. Отхвърля се. Член 1, параграф 1, точка А. 73. За. Против отхвърля се. Но да проверим все пак. За 73 моля гласувайте електронно. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. 74 за. Против. Мисля, че от пада, но да видим за по-сигурно. Моля, гласувайте електронно. Всички гласуваха. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до 75 за, против, Мисля, че е същия резултат, но за сигурно да проверим отново за по-сигурно. Всички са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигаме до компромис 1, който е за, против, да го проверим отново. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемдесет и шест за, против, за, против, също се отхвърля. 78. За, против. Трябва да проверим. За 78, моля, гласувайте. Приема се. 79 е съвместимо с 78. Гласувайте за него. За, против. Мисля, че се приема. Ос... Да проверим. Да проверим 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за, против, приема се. Да проверим проверка електронно гласуване за 80. Всички гласуваха, отхвърля се. 81 и 82 заедно за, против, Приема се. 83 за. Против. Да проверим 83. Отхвърля се. 84 и 85. Те са идентични, заедно гласувайте. 84 за против. Опасявам се, че резултата е същия, но да проверим. За 84 и 85, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 86 и 87 заедно. За. Против. Мисля, че мнозинството е като предишното е. Отхвърля се. Сега 88. За, против. Отхвърля се. 89. За. Против. От 89 се приема. 90. За. Против. Отхвърля се. 91. За. Против. Отхвърля се. 92 за, против, отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 94 за, 94 и 5 заедно за, против, отхвърля се. Отхвърлят се. 96 и 97 за, против, отхвърлят се. Член 4, изменение 1. За, против, отхвърля се. 98 за, против, приема се, 99 за, против, отхвърля се, 100 за, против, отхвърля се. Да проверим ли? Да проверяваме? Окей. Okay. Хайде да проверим 100 тогава. Гласувайте. Всички гласуваха. Край на гласуването. Така, на ръба е, но... Да, добре, много сте наблюдателни от залата. Сега 2, 101, за 201 за, против, Хайде да го проверим. 201, Приема се. 102. Отпада. 103 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, да проверим. Всички гласуваха. Отхвърля се. Три. Сега стигаме до 3, изменение 3, който е за, против, мисля, че отпада. 105 за, против, отхвърля се. 106 за, против, отхвърляше. се. 107 за, против, мисля, че се отхвърля 108 за, против, отхвърля се. Компромис 3 за, против, да го проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Извинява се председателя. Извинение 4. За. Против. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 104. За, против, мисля, че се отхвърля, но да проверим. Може би с един глас е разликата. Моля да проверим. Отпада, отхвърля се. 110 за, Извинение 4 бе прието. Значи връщам се компромис 4. Моля гласувайте за компромис 4. За. Против. Нека да го проверим. Отхвърля се. Сега 112 за. Сто 12 отново. Кой е за? Против? Да го проверим. Не е ясен точно. Резултата не е много очевиден. Резултатите са толкова близки, че е по-добре да гласуваме електронно. Добра идея. Сто 12. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Пет. Електронно гласуване. Благодаря. Отхвърля се. 113. Електронно гласуване. Отхвърля се. 114. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 115. Електронно. Abgelehnt. Отхвърля се. Номер 6. Благодаря. Не е нужно да гласуваме електронно всеки, всяко изменение. Когато се отхвърли един компромис, трябва да гласуваме измененията, но не смятам, че е нужно да гласуваме абсолютно всяко изменение. предишното предложение беше да гласуваме електронно, тъй като мнозинството не е никак ясно. Понякога разликата е само един глас и ми е малко трудно предварително да преценя къде ще има мнозинство, за да сме сигурни, нека да гласуваме електронно. Не е нужно да го правим два пъти. В крайна сметка, като време е едно и също. И така, с 6 приключихме ли? Не сме. Гласувайте 6 изменение. Отхвърля се. 116. Гласувайте. Отхвърля се. 117. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 7. А, извинявайте. Взимам си думите обратно. Гласуваме 118. Гласувайте. Край на гласуването. Номер 7. Всички ли гласувахте? Приема се. Осмо изменение. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 121. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 120. Гласувайте. Сто и двадесет. Втора част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 122. За. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 128. Отхвърля се. 123. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 124. Всички ли гласувахте? Май не сте гласували всички. Отхвърля се. 125. Гласувайте. Всички ли гласувате? Край на гласуването. Отхвърля се. 127. Край на гласуването. 130. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9. Гласувайте. Отхвърля се. Член 7, изменение 131. Гласувайте. И 132. Хвърля се. Член 8, 133 заедно с 135, 138 и 139 амблок. Гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 134. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 10. 136 заедно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11. Гласувайте. края на гласуването. Отхвърля се. 137. Край на гласуването. Приема се. 140 и 141 анблок. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Гласувайте. Приема се. Удивително. Компромис 5. Електронно гласуване, ако обичате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 148. Гласувайте. А, извинявайте. Гласуваме. Отхвърля се. 149. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Гласувайте. компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Петнайсто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 153. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 156. Гласувайте. Отхвърля се. 155. Гласувайте. това се отхвърля. 157. Гласувайте. Приема се. 158. Гласувайте. А, оттеглено, извинявайте. Няма нужда да гласуваме 158 изменение, оттеглено. Е. Стигаме до 9 изменение. Гласувайте. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 162. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 165. Моля, гласувайте. Тук има искане за поименно гласуване. Ако сте съгласни, с поименното гласуване. Моля, покажете. 14, добре. Повече от 14 и така поименно гласуване. Гласувайте.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 Гласувайте. О, аз съм изключила микрофона и никой не забелязва. Гласувайте. Отхвърля се. Компромис 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла 7, изменение 36. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила 8, изменение 37. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 прем прембила 10, изменение 40, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила 10, изменение 41. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбил 11, изменение 43, моля гласувайте. Край на гласуването, приема се. 43 е прието. И сега 44 гласувайте. Abgelehnt. Dann kommen wir zu Kompromiss 12. Отхвърля се компромис номер 12. Край на гласуването. Всички ли гласувахте? Приема се. точка от преамбюла 16, измене 49, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50 и 51 към точка от преамбюла 17. Гласувайте. Отхвърля се. Точка от преамбила 18, изменение 52. Гласувайте. Приема се. Компромис 13. Край на гласуването. Край на гласуването. Компромис 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбил 19б. Измерение 62. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от Прембил 19C, изменение 63. 19 Отхвърля се. 19D, изменение 64. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбила 20. Не, чакайте. Да, точно така 20. Изменение 65. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила 21, изменение 66, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от от 24, изменение 67. Гласувайте. Край на гласуването. Изменение 68. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка от била 68. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 70 пада. Точка от преамбила 31, изменение 71, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбила 31А, нова, изменение 72, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателно гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Dennoch, ob das Ergebnis der Schlussabstimmung vermerkt werden soll. Das ist der Fall. Трябва ли да приложа резултатите от гласуването? Да. Ще приложа и резултатите от поименното гласуване. müssen wir, jetzt müssen wir die Schlussabstimmung noch mal wieder. Боя се, че ще трябва да повторим окончателното гласуване, защото в електронния запис на имената е допусната грешка. Извинявайте за което. Това не означава, че ще продължим да гласуваме, докато постигнем правилния резултат. Просто трябва да повторим окончателното гласуване заради техническа грешка. И така, окончателното гласуване е с поименно гласуване. Всички ли гласувахте? край на гласуването и се надявам, че техническата грешка вече е отстранена. Нещата изглеждат по-добре, но резултатът се потвърждава. Както вече обявих, този резултат ще бъде приложен към протокола с списъка на имената Точка 14 е интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда. So, wir stimmen jetzt ab über die Oral Question und eine Motion für. Сега ще гласуваме по устния въпрос и предложението за резолюция за интеграция на дългосрочно безработните на пазара на труда. Трябва да кажа, че тук нещата са доста сложни. Миналата седмица разгледахме третия вариант на резолюцията. Накрая стигнахме до компромис. Имаше три разделни гласувания в групата и точно това ще отразим при гласуването днес, преди да гласуваме самата резолюция. Единственото, което се опитваме е да гласуваме параграф 5 Електронно ще гласуваме веднага, защото и преди имаше много близък резултат. Параграф 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 13. Моля, гласувайте. Втората част. Гласуваха ли всички? Добре, край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме по именно проекто предложението за резолюция. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 47 за, 1 против, 2 въздържали се. С това резолюцията е приета.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 Можем ли да имаме дебат? Подкрепещите докладчика в сянка могат да изразят своите мнения. Дейвид каза. If you want. Yeah, I think we should have a debate. Ако искате, разбира се. Да, да, господин председател, добре е да има дебат. Така всеки ще може да изрази своето становище по този важен въпрос. Извинявай, Дейвид. Много ви моля. Всички разговори трябва да се провеждат извън залата, защото за ораторите е много трудно. Това се отнася до всички. Дейвид. Както казва господин председател, трябва да има дебат в пленарна зала. Gut. Wir haben auch die Möglichkeit, weitere, weitere Debatte. Äh, Javi Lopez. Хавиер Лопес за продължаване на дебата. Всъщност имам коментар. Искам да напомня нещо и на комисията. Резолюцията, за която гласувахме, както и устният въпрос, всъщност засяга тема от нещо, от което страдат 12 милиона европейци. Това е бич за целия континент. Като имаме предвид обстоятелствата, е ясно защо в Европейския парламент ние се опитваме да напомним за психосоциалните последици от трайната безработица. Необходимо е да има активни политики за заетост, които да помагат и на безработните, и на техните близки – това е не по-малко важно от чисто техническите мерки на пазара на труда. Затова и отправяме своите препоръки. Ние смятаме, че е необходимо да се имат предвид и трудовите споразумения, както и баланса с администрацията. Dankeschön, dann wäre Jana Благодаря ви. Яна от групата на ЕКР. Благодаря ви, господин председател. Само ще повторя казаното от колегите. Добре е да има дебат в пленарна зала. Темата е изключително важна, засяга мнозина в Европа. И аз съм от една от страните, която страда от трайната безработица. Така че нека поговорим в пленарна зала, а по препоръките те няма да решат проблема с трайната безработица веднъж за винаги, но поне на държавите членки ще се помогне да реагират малко по-бързо, в крайна сметка, всяка ускорена реакция означава и по-лесен достъп до работно място. Благодаря на съдокладчиците. Благодаря. Яна Толоталде, благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с колегите, няма да започвам дебат по темата те първа, но ще го направя в пленарна зала. Темата е наистина много важна. Палама Лапес не е в залата. Благодаря, господин председател. Наистина, необходимо е да се борим с трайната безработица. Европейският парламент винаги е имал водеща роля тук. Има предложения на комисията, които Заслужава да бъдат критикувани и следователно имаме нужда и от дебат. Непременно трябва да се има предвид, че проблемът няма да се реши, като само се натоварват дълготрайно безработните. Не, всички участници трябва да работят заедно на регионално, национално, европейско ниво а ние като парламент трябва да заемем ясна позиция. Нека проблемът не се прехвърля само на засегнатите от безработицата. Благодаря. Лаура. Напълно съм съгласна с това дебатът да се проведе в пленарната зала и парламентът по този начин да има възможност да изрази становището си. Доминик Марта, благодаря ви. Ние се въздържаме, защото смятаме, че още един дебат няма нищо да промени. So, das war die kurzgefasste Aussprache zu diesem Thema. Ich denke, der Tenor war eindeutig. Добре, проведохме кратък дебат и по тази тема. Ясно е какви са насоките. Надяваме се, чрез устния въпрос да получим по-конкретен отговор от комисията в сравнение е, с последния устен въпрос, който зададохме. Много благодаря, с което преминаваме към 15-та точка в дневния ред препоръките към Европейската комисия във връзка с преговорите относно споразумението по търговията с услуги. Томас Хендел, добър мой приятел, е докладчик по становището. И веднага мога да му дам думата. Да, си дам, да дам думата на себе си. Драги колеги, по ТИЗа в момента темата е много актуална и в контекста на преговорите по ТИТИП, трансатлантическото споразумение. Третата, третия тур преговори предстоят, т.е. преговорите по ТИЗа това е, то се намира в нашето полезрение. Трябва да кажа, че 2012 е, е, около 50 нации, е, държави участват в това споразумение, в преговорите по това споразумение. Европейската комисия има мандат да преговаря в по е, това споразумение. Е, основната насоченост е либерализация на пазарите на труда, Има много вложители, които се интересуват, проявяват интерес в е, тези е, търговията с услуги, т.е. оказва се, че това е един доста печелив бизнес, печеливш бизнес. Но както често се казва, публичните услуги и важни е, услуги от общ интерес не би трябвало да бъдат оставени на пазарните сили и фактори. Тези изисквания залага парламента при преговорите. Споразумението според нас би трябвало, когато публичните служби бъдат е, е, приватизирани, това да не накърни интересите на работещите, това е едно от изискванията. Възможностите за регулиране на държавите не би трябвало да бъдат ограничени. Това, както и ТИТИП, има за цел да формулира и да създаде е, правно обвързващи условия за инвеститорите и да даде възможности на правителствата т.е. да не ограничава е, възможностите за е, право е, творчество на държавите членки. Текстовете на споразумението нито преди, нито след публикуването не трябва да бъдат публикувани, те трябва да останат под конфиденциални 5 години, в рамките на 5 години, което е неприемливо за нас. Нашето становище. Между прочим, комисар Рединг представи текст, в който са включени много от елементите на нашето становище и смятаме, че социално-политическия аспект или на свързан с заетостта трябва да бъдат засилени по този начин и да бъдат вградени в мандата за споразумение. Так, значи, становището се свежда до 7 точки. Неща, които сме искали в е, други форми, е, едно от тях е, е нормите на МОД да бъдат трайно и ясно разписани в споразумението и да бъдат обвързващи, задължителни. Добре е да се подчертае също, че в търговски спогодби не би трябвало да се демонтират или намаляват е, и смечават задълженията е, за работниците. Държавите членки трябва да продължат да ги спазват, за да не се е, стигне до социален дъмпинг. Третото, правото на държавата да обвърже услугите с социални и екологични критерии, които да бъдат преследвани без ограничение, като същевременно живото застраховането да бъде извадено от тези договори, независимо дали е, се осъществява чрез частен или е, обществен посредник. Вчера, когато говорихме за условията на труд, стана ясно, че трябва да продължим преговорите по либерализиране на трансграничните услуги, т.е. да ограничим това либерализиране, за да не се накърняват интересите и условията на работа според съответните социални закони и, колективно, и принципите на колективно договаряне. Тук когато става дума за работна сила, не трябва и, и командироване на работници, не, това не трябва да се решава в търговски спогодби. И това трябва много ясно да, да е, дадем да се разбере, а именно в е, търговски спогодби да не залягат клаузи за командироване и да не се решават командироването на работници чрез, търговски, е, чрез договори за услуги. Когато дадена услуга се приватизира, в миналото често ставаше така, че общините, държавите решаваха понякога да ревизират дадена такава е, спогодба, би трябвало такова ре, пререгулиране да бъде по принцип е, забранено. И мисля, че това трябва да се промени сега, още повече, когато става думата за рекомунализирането и, и социалните права и социалните стандарти, които трябва да се спазват. Неприемливо е и не прелюви въпроса за пълната непрозрачност при тези преговори. Ние като комисия по заетостта би трябвало да настояваме и да изискваме публикуването на всички тези документи и да настояваме за прозрачност е, в е, процеса на преговори. При едно отворено общество, мисля, че това е абсолютно наложително – благодаря ви за вниманието и ще се радвам, че ще продължи дискусията, докато изработим окончателно този, това становище. И така, сега да дам думата на докладчите в Сянка. Елизабет Моран Шантие е първата, която поискала думата. Благодаря, господин председател. Си. Е, pour е, votre... И господин докладчик, благодаря ви за стъпителните думи. Аз ще се спра на един въпрос, е, който всички колеги трябва да имат предвид. Секторът на услугите е изключително важен в Европа, тъй като на него се пада 3 четвърти от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. С други думи, не става дума за малка част от нашето ноу-хау в Европа. Става дума за основна част от нашата дейност и брутния вътрешен продукт. Второ, Европейският съюз е най-големият износител на услуги в света – и на него се пада 28% от световния износ. Така че, освен това, което вие казахте, господин председател, за социалните проблеми и социалния анализ, трябва да имаме предвид, че тази че секторът на услугите е източник на огромен брой работни места, така че искам всички да имат предвид каква е тежестта на услугите. Следователно, докладът е изключително важен. Аз споделям казаното от вас. В крайна сметка, това споразумение за търговия с услуга като че ли остава в сянката на трансатлантическото споразумение. Първо, Първото, което искам да кажа е, че конвенцията на, СЗ, на СТО трябва да се спаза. Трябва да се спазват конвенциите на Международната организация на труда. Второто, което искам да кажа е, че трябва да потвърдим правото на държавите и Съюза да приемат законодателства. Е, секторът е много развит, е, което ни прави силни и трябва да използваме тази сила, да не я оставяме да се размива и е, стапя като захар. Ето защо искам да помоля една, едно уточнение по четвърта точка или поне във вида, в който е в френския текст. Отхвърляне на споразумението за либерализацията на търгови. Мисля, че ние имаме ясни очаквания към вас – От текста става ясно, че има е, желание да се спрат преговори по споразумението. Не, аз не смятам, че това е, трябва да е така. Е, просто трябва да следим отблизо. По пета точка мисля, че трябва да бъдем изключителни бдителни по отношение на командироването на работници от трети страни за да не стане така, че пазара на труда в Европейския съюз да пострада. Тук трябва да се изяснят позициите. Точка 6 има нашето съгласие по същество. Разбира се, като се предвиждат съразмерни санкции и по точка 7 аз бих била малко по-премерена. Мисля, че когато се водят преговори, не може всичко да се слага на масата. Прозрачността, да, но да покажеш всичките си карти, с които преговаряме, едва ли е най-добрия, най-добрият начин за постигане на очакваните резултати. Не може всичко да се слага на масата, защото така се е, губят преговори. В политиката научих нещо в е, преговорите Печели този, който има време, губи този, който бърза. И втори, този, който печели, е онзи, който си пази, който пази няколко а, коза. имам ви доверие, за да можем заедно да спечелим преговорите за това споразумение? Благодаря. Аз мисля, че условия, печели този, който е поставен при по-добри условия, но сега Манито има думата. Uh, thank you. Uh, first of all, thank благодаря, благодаря на вас, господин Хенгел и на вас, госпожо Моран Шартие за участието и за проекто доклада. Много беше написано и казано и голяма част е в правилната посока. Най-важното за мен и политическата ми група е бъдещото, евентуалното бъдещо споразумение с търговия услуги да не, да не направи така, че ние да се надпреварваме да стигнем дъното. Започнахме този мандат, като изслушахме господин Юнкер, който каза, че в Европа няма да се допуска социален дъмпинг. Той напомни, той повтори това няколко пъти и когато работим по това споразумение – е, тези думи трябва да са винаги пред нас. Трябва да се погрижим споразумението да не доведе до дъмпинг, било чрез е, липса на социална защита и било чрез адекватни трудови стандарти, било чрез е, подкопаване на ЕС или държавите членки, нито пък социалните партньори. Целта на споразумението е да модернизира съществуващото споразумение ГАТ. Трябва да подчертаем, че всяко придвижване на физически лица – за целите на предоставяне на услугите трябва да съответства на националното трудово законодателство е, и колективни споразумения. Разбира се, това е свързано с европейските директиви, като командироване на работниците, сезон на работа, директива за услугите и така нататък. И за да проработи този принцип на практика, са необходими а, инспекции на труда или присъствието на синдикатите. Ще на... Веднага преминавам към детайлите, защото те са много важни. Опитах се да получа повече информация за броя на индивидуалните доставщи на услугите от трети страни влизат в споразумението гати, колко са в Европейския съюз днес, както и в отделните държави членки. За съжаление, Евростат като че ли не разполага с подобни данни. Според мен това е проблем. За нас би било по-лесно да бъдем точни, ако разполагаме с тези цифри. Ето защо ще помоля комисията да ни предостави такива статистически данни. Искам да ги помоля за какви цели идват тези лица, тук в какви сектори работят. Тоест повече факти имате или информация за злоупотреби, за фалшиви самонети лица. Бих била благодарна за колкото може повече информация в писмен вид. Прозрачността е много важна, но разбира се, както каза госпожа Моран Шартие, трябва да сме интелигентни. Тъй като става дума за сектори, на които ние много държим, които са част от нашия живот. И когато водихме разговорите по трансатлантическото споразумение, ние проявихме твърдост. И това беше необходимо, но е още по-важно и тук да проявим същата твърдост твърдост, да се отнесем с много голяма сериозност към това споразумение. Благодаря ви и нека да работим заедно. Тук, е Марита Ескок. Сега Анджат Шия е от Каре. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Съгласни сме с повечето от коментарите на госпожа Мартин Шардион. Наистина Екаре подкрепя договареното споразумение. Европейския съюз е най-големия износител на услуги. Говорим за десетки милиона работни места. Ние искаме по този начин да разкрием още нови работни места. Принципно тези пазари ни дават възможности за секторите. Така можем да помогнем на економическия растеж и най-вече да увеличим заетостта. Уважаеми господин председател, по вашия текст имам следните забележки. На първо място ми се струва, че трябва да бъдем реалисти, да знаем какво можем да поискаме. Имайте предвид вече натрупания опит с предходни споразумения. Не е необходимо да откриваме топлата вода. Например, стандартите на МОД трябва да се отчетат – но не можем да заявим категорично, че те трябва да са задължителен елемент при преговорите. Това не е практично. По-скоро трябва да настояваме за ратифицирането на тези стандарти. На второ място, боя се, че това становище съдържа и някои идеи, с които няма как да се съгласим, параграфи 4, 5 и 6 по-конкретно. Параграф 6 е особено проблематичен за мен. Разбира се, че е важно да предпазваме работниците от опасности, но нека видим как можем да управляваме риска пропорционално. Ако искаме да избегнем абсолютно всички потенциални рискове, няма до никъде да стигнем. Нищо няма да постигнем. И накрая подкрепям идеята за прозрачност, включително и чрез предоставяне на достъп до съответните текстове, когато това е уместно. Парламентът, гражданите и бизнеса, както и другите заинтересовани групи, трябва да бъдат консултирани. Уважаеми господин председател, благодаря за текста, но пак ще кажа, нека бъдем по-прагматични и се получим от опита от предходни споразумения. Готов съм да работя с колегите. Благодаря. So, für die и така, за Алде, Енрике Кадер Шамбо иска думата. Благодаря, господин председател и докладчик по становище. Има няколко идеи, които отразяват моя подход и към и измененията. Ние, разбира се, оценяваме вашата работа, много сме благодарни за нея. Нека кажа, че много добре разбирам необходимите предпазни мерки, които сте включил. Те отговарят на европейския подход, на нашето разбиране за света. и е необходима наистина подкрепа от страна на целия парламент, както и добро договаряне, за да стигнем до споразумение печелившо и за двете страни. След като е търговско споразумение, всички трябва да печелят от него, иначе няма никакъв смисъл. Така че разбирам вашата позиция като европеец, но с всички тези уточнения ще кажа, че текстът ми се струва твърде отбранителен. Като че ли ние заемаме най-вече отбранителна позиция, което е жалко. Трябва да се мисли за гласоподавателите, за европейците и също така за безработните. В крайна сметка всички споразумения, както знаем от историята на економиката, споразумения за отваряне на границите, отваряне на пазарите, всичко това се отразява много добре на економическия растеж, а оттам и на заетостта. Именно поради тези причини ми се струва, че трябва да направим конструктивни положителни предложения и по този начин да имаме още по-голяма полза за растежа и заедостта. Нещо в този дух. Това ще бъде и основното в предлаганите от мен изменения. В преводния вариант, който прочетох, има формулировки, които ми се струва, че като че ли водят до известно затваряне в националните политики, политиките на местно ниво. Разбира се, ние трябва да е, се отбраняваме, да имаме предпазните механизми, но все пак ми се струва, че е добре да помислим и за многото ползи от отварянето на тези услуги. Например, при обучението на работниците, тяхното приспособяване към работното място в хода на целия живот. Ето за това ще говорят и някои от моите изменения. Така че ние няма да се откажем от защитата на работниците, но искаме да отворим този пазар. Прозрачността, разбира се, е изключително важно условие, защото няма ли прозрачност, е ясно, че възникват подозрения. Струва ми се, че ще трябва да се каже нещо и за публичните пазари – отварянето на някои обществени поръчки. Това е от огромна полза за европейския пазар. Разбира се, пак ще кажа, ние трябва да имаме предпазните си клаузи, но би трябвало да мислим и за споразумение, което носи ползи. Разбира се, не искаме сами да създаваме заплахи за себе си, но искаме и повече свободно движение. Така ще стигнем и до по-голяма заетост. Благодаря. So, dann hat jetzt das Wort... И така, сега Тамаш Мешарич от е, Зелените. Благодаря, господин председател. От името на Зелените трябва да кажа, че ние смятаме, че текстът е доста силен, е, доста ясни и категорични са исканията относно това, което трябва да залегне в е, споразумението за търговия с услуги. Тъй като мисля, че доколкото зная, не можем да бъдем достатъчно критични е, и предпазливи, когато формулираме текста, за да избегнем, да предотвратим негативни е, е, последствия за работещите. Така че някои моменти трябва да се засилят и да се внесат е, допълнителни аспекти е, в, е, чрез измененията. Например, от гледна точка на равнопоставеност на половете, също като елемент на текста трябва да, да залегне в или пък връзката с гражданското общество, въвличането на гражданското общество, да се говори само на социалните партньори, но и за гражданското общество, като например е, когато става дума за достъп до е, преговорни документи и информация, е, споменато е това, но трябва да се засили наистина в точка 6. В 6 точка говорите за клауза за преразглеждане на либерализирането на услуги. Мисля, че тук е добре да се внесат, е, да се е, спомене изключването на е, клаузите за постепенното изтичане на силата на една или друга разпоредба. Те са доста проблемни, тези и няколко други клаузи са доста проблемни и е важно от гледна точка на, на от политическа гледна точка да бъдат внесени тези промени именно от парламента. По този и няколко други въпроса е, зелените биха искали да се засили текста, но по принцип е, благодарим най-сърдечно за това критично и добро, добре формулирано становище по въпроса. Благодаря. Сега е, ФДП Тициана. Благодаря и за чудесната работа. Съгласна съм напълно с вашето становище. Онова, което е публикувано за ТИЗА, говоря за нещо много тревожно и потвърждават а, тревогите, които моето политическо движение вече изрази. Първо, е, услугите по ГАТА, услуги предоставени от една страна на други, те ще бъдат напълно либерализирано. Това ще създаде проблеми за заетостта. Съвременните технологии дават възможност да се работи отвъд граници и ще има много яростна конкуренция имаме опит с комуникационни оператори, които с изключително ниските си разходи създават много проблеми. колеги, Както знаете, ТИЗА има една клауза, която не дава възможност да се, да се върви назад. Всички предвидени са възможности да не са предвидени възможности да се променят вече поети е, разпореди. за свободните професори като преводачи, архитекти и така нататък. Оказва се, че това споразумение може да прилага тези разпоредби и спрямо мигрантите ще имат много по-малко гарантирана защита. Това е опасно има опасност е, иммигрантите да станат жертва на злоупотреба, но това е опасно и за работещите в съответната страна в резултат на дъмпинга. Европейската комисия опровергава тази критика, но Австралия и Канада вече се замислят за защитни клаузи. Нежелан резултат е чуждестранните работници да станат конкуренти на националните. Може би това е и целта. Аз ще участвам активно в работата по измененията. Благодаря. Доминик Мартан има думата. Благодаря. Това, което мога да ви кажа съвсем накратко, е, че ние споделяме много от вашите тревоги. Подобно на вас, сме доста подозрително настроени към това споразумение, което е насочено към мерки в ущърп на работниците. Благодаря. Благодаря. Нека да взема повод от дискусията и да маркирам две-три неща, които се споменаха тук. Елизабет, въпросът е след вчерашното докладване, ако не внимаваме е, достатъчно при предоставянето на услуги през граница. Социалните стандарти в един договор, например. Говорим за национална държава. Ако те непрекъснато се уронват, тогава това означава, че ние не правим достатъчно, за да гарантираме и защитаваме социалните условия на хората в Европа. Това е нещо много просто и много е, ясно е, и това е философията зад е, четвърта точка смятам, че в това отношение разговорите с докладците трябва да продължи. Да продължат и да се задълбочат. Такива междувременно и без тиза се забелязват злоупотреби с начин на заплащане в отделните държави членки. Това наистина хората възприемат много зле и съвсем основателно, ако не предприемем нещо. Това е едното. Друго. Второто. Башир критикува шеста точка. Трябва да кажа, че това е една много проста и много логична теза. Ако, например, сключвам договор с някого, има някакво съдържание, някакви условия, които партньора трябва да, на които трябва да отговори. Аз стигам до заключението, че партньора не спазва някои условия, някои клаузи или е, ги коригира надолу или не ги изпълнява както трябва, тогава трябва да се е предвидена възможността да, да прекратя, да суспендирам този договор. Никъде в нашите правни системи няма клауза, при която един приключен закрит договор да не бъде отново е, отворен. И точно това е, сега се съдържа в тиза. Ако един публичен, е, една публич, приватизиран публична услуга, е, това, че тя не бива никога да се върне, да, да стане отново обществена собственост, това не е логично. И мисля, че тук трябва да задълбочим нещата. Не би било възможно, например, водоснабдителната компания в Париж да се върне отново в частни ръце, е, ако, например, обще, е, държавната фирма не инвестира достатъчно и, и влушава услугата. Не би трябвало да е така имаме пример в Атланта, когато е, е, обществеността, хората решат, че искат отново да си вземат е, дадена и, е, обще, публични услуги, да ги приоритизират, това би трябвало да е възможно, след като, като държавата или обществения е, е собственик не, не, не изпълнява задълженията си по договор е, както трябва. Особено при международни е, услуги това е много важно. Аз не съм юрист, но е, това ми е ясно. Още в римското право е залегнал тази възможност за отхвърляне, анулиране на договори. Аз мисля, че дискусията по този, този въпрос трябва да задълбочим. Третия въпрос. Разбира се, много повече бих, е, текст бих написал, но ограничението при такива становища, знаете, че 1500 реда и като се добавят е, измененията, ще се раздуе текста и тогава е, становището ще стане доста обемисто по което мисля, че ще водим много съществени дискусии. Благодаря за дебата до тук. Комисията има възможност да вземе отношение. Господин Андрес Гарсия Бермудес, е, така е записано името му на моето, моето, в моите бележки. Той би е, искал да вземе отношение. Моля. Добър ден. Преговорите се водят. Започнаха миналата седмица в Женева. И трябва да се извиним, че преговарящият екип не присъства днес. Разбира се, с готовност ще отговорим в последствие на въпроси, както беше отбелязано услугите са много важна част от европейската економика и на тях се пада е, и положително салдо от 170 милиарда. И ако правилно се управляват, те ще създадат е, много работни места в Европа европейските фирми се натъкват на множество бариери в чужбина и заедно с това ние сме отворени на конкуренция от страна трети страни. Една от ключовите цели – на споразумението за търговия с услуги е да се създадат условия за равнопоставеност с доставчици в трети страни. Ето защо Европейския съюз се взе решение да започне преговори. Това трябва да върви обаче ръка за ръка с запазването на способността на Европейския съюз да отговаря на това, което обществото иска. Обществени услуги като здравеопазване и образование са сред най-добрите в света и те играят много важна роля в ценностите на Европейския съюз. Ето защо във всички споразумения през последните 20 години ние не сме поемали ангажименти в области, отнасящи се до обществения интерес. Тук можем да споменем общественото здравеопазване, общественото, обществено здравеопазване, обществено образование, водоснабдяване, Хипотезата, че когато един път една услуга се извършва в общественият сектор, тя повече не може да се върне в частния. Не извинявайте, онова, което веднъж е било в частния сектор, не може да стане обществено. Е, това е хипотеза, която трябва да се обори. Търговските споразумения не принуждават националните правителства да приватизират или дерегулират. Държавите членки и техните органи запазват правомощията да върнат в обществения сектор услуги, които се предоставят в частния сектор. Ако това се случи, съответните местни власти те трябва да спазят съответното законодателство, отнасящо се до нарушаване на договорите, компенсация за експроприация и така нататък. Търговските споразумения не влияят върху регулирането на пазарите на услуги. Това споразумение всъщност има за цел да премахне дискриминация между то не е всичко, което се отнася до разпоредбите за здраве и безопасност, водоснабдяването, околна среда, са правила, които не, не са дискриминационни. Исках да уточня това, за да няма недоразумения. Също така искам да кажа, че преговорите не са свързани с социалните и трудови права. Следователно няма да имат въздействие върху пазара на труда. Европейския съюз има интерес от преместването на висококвалифицирани професионалисти. Професионалистите в Европейския съюз са сред най-квалифицираните в света и те са много важни за износа на услуги, но заедно с това и на стоки. Тъй като много от тези професионалисти работят в областта на услуги, свързани с износа на стоки, произведени в Европа. Европейските фирми имат право да търсят специализирани служители, тогава когато такива в Европа няма. Разбира се, това не бива да води до отрицателно въздействие върху условията на труд. Правилата на държавите членки, техни, както и европейските права, условията за труд въжат и за неевропейски граждани. В този смисъл бих искал да кажа ясно, че има недоразумение относно споразумението. Трябва да се прави разлика трудова миграция и мобилно свързана с търговията. Това са различни неща. И когато говорим за преместването на специалисти, нямаме предвид миграция, постоянна миграция, т.е. миграция на хора, които търсят работа в Европейския съюз. Търговските споразумения всъщност не се отнасят до работните места и на влизането на работници в Европейския съюз. Става дума за а, това, че високо квалифицирани специалисти ще работят временно в Европейския съюз. Това са служители, които имат висока квалификация и богат опит. Те ще идват за много конкретна цел, свързана с договор. В случая не става дума за трудов договор. Комисията очертава много ясно целта, поради която тези лица ще пребивават в Европа. Ето защо за нас е много важно – да се разсее това, споразум... това недоразумение. Това въжи не само за това споразумение, въжи и за трансатлантическото споразумение. Тук не говорим за работни места. Исках да се спра и на някои от конкретните въпроси, в становището, по-конкретно точка 6, където се говори за либерализация на услугите при нарушение на условията. В момента Пакистан е отправил предложение в хода на преговорите възоснова на член 21 от ГАТ – Ние обсъждаме това споразумение. Що се отнася до точка 7, там се настоява за незабавното публикуване на всички документи, отнасящи се до ТИЗА. Госпожа Моран Шартие каза нещо, което е много важно, а именно за да имаме да постигнем успех в преговорите, не можем да публикуваме цялата информация, отнасяща се до преговорите. В тези преговори сред нас, срещу нас има 23 раз, различни участника. Разбира се, преговори по отношение на прозрачността има набор от документи, които се предоставят на определени лица. В интерес на Европейския съюз е да не се публикуват всички документи. Има няколко много важни документа, които са публични. В това число мандата на съвета, първоначалното предложение на Европейския съюз, то излиза извън рамките на това, което предлагат нашите партньори и също така позицията за финансовите услуги. И накрая Искам да отговоря на въпроса на госпожа Улфскок за статистическите данни. Тази статистически, тези статистически данни не съществуват и ние не разполагаме с тях. В миналото искахме държавите членки да ни предоставят статистически данни. За съжаление те ги нямат. Причината за това е, че статистическите данни за влизанията в Европейския съюз се събират от държавите членки. Възоснова на категория, категоризацията на мигранти. Европейският съюз Европейския съюз прилага категории, които не са част от законодателството за миграция, на което е да било държава членка. Държавите членки взимат тези категории и проверяват дали те съответстват на правния ред за целите на миграцията, дали могат да бъдат класифицирани по този признак. Работим по този въпрос. Работим с държавите членки, за да се повиши прозрачността. И се надяваме да разберем по-добре как да съчетаем различните правила и категории. Благодаря на комисията. Последните изказвания казаха, че всички, тези изказвания днес скочат, че преговорите ще са доста напрегнати и аз е, дори се радвам на различията, които проличаха в тези изказвания между отделните групи. Крайният срок е, за изменение, внасяне изменение е 20 октомври На 3 декември ще се гласува по проекта в комисията по заетост и януари или февруари ще видим, ще влезе в пленарна зала. И така, последната точка от дневния ред е следващото заседание. То ще бъде на 10 ноември от е, 9 до 12.30 и от 3 до 15 до 18.30 тук в Брюксел. В заключение една лична бележка. Когато в програмата е написано 9 часа, ще помоля колегите от политическите групи и другите 9 е, означава 9, а не 9.30 това не прави много добро впечатление, когато започнем дадена е, дискусия по тема с комисията и е, някакси залата е доста оскъдно е, посетена. Ще ви моля да имате преди това. Благодаря за е, участието и приятна работа.